Please take your seats. We want to start. Yeah? Please. Uh, please. Много ви моля, семете местата си. Да започнем. Se siamo pronti a cominciare, prego. Готови ли сте да започнем нашата работа? Много ви моля да вземем местата си, господин Каринс и вие. Ако сте съгласни, предлагам да провериме дали работи системата за гласуване. За, против, въздържали се. Моля, гласувайте. Моето не работи. Край на гласуването. Да. Нека да опитаме отново. Много ви моля, гласувайте край на гласуването. Просто в момента изпробваме дали функционира цялостната система. Сега нека да гласуваме. След това ще дам председателството на колегата Федерле. Госпожо, госпожо председател, благодаря ви. Мисках да ви кажа, че предвид това, че моят доклад е бил написан отново с, с, из, с изменения, които не е, ми допадат. Аз ще гласувам против моят е, доклад, ако измененията бъдат прияти и ви моля името ми да бъде заличено като автор. Благодаря ви за е, тази това изказване. Ще го вземем предвид, а сега гласуваме. Имаме един доста дълъг списък на точки за гласуване, но има много гласувания, които ще бъдат амблок. 63 и 64 амблок, за против, въздържали се, приема се. 65-66 отпадат, 70 за против, въздържали се, приема се. 69 за против въздържали се приема се. Имко едно за против въздържали се приема се. Макар и да е рано, много ви моля дигнете ръка по високо 67 приема се 68 за против въздържали се приема се 71 за против въздържали се приема се приема се 72 за против въздържали се приема се имко 2 за против въздържали се приема се 73 за против въздържали се приема се искат Добре, искате да провериме. Добре, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Става дума за 73-то на Мариза Матиас. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващото за против въздържали се. Приема се 77. 75 по електронен път. Моля, гласувайте. Струва ми се, че е прието. Приема се. Следващото в две части. Втора част за против. Нека да провериме по електронен път, за да бъдем сигурни. Много ви моля, става дума за втора част на 76-то изменение, край на гласуването. Приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се.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 моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Имко 3 за, против, въздържали се, приема се. 86, 87 и 88 блок. За, против, въздържали се, приема се. 90, 89 отпадат, 92 за против, въздържали се, приема се, 91 за против, въздържали се, отхвърля се, 93-94 за против, въздържали се, приема се, 95-96-97 падат, 98 за против, въздържали се, приема се, 99 за против, въздържали се, приема се, имко 6 за против, въздържали се, приема се, блок 100-101. Не ви разбрах. По-бавно, добре. 100 и 101 М блок. За, против, въздържали се, приема се. 102 отпада, 104 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, 103 103 за, против, въздържали се, приема се. 103 Искате да, да проверим по електронен път? Емендаменто 105. 105 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Амблок 106, 107, 108 за, против, въздържали се. Имко 10. За, против, въздържали се, приема се. Либе едно. За, против, въздържали се, приема се. 117, 118, амблок за, против, въздържали се, приема се. 119, 120 отпада, 122 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Нека да провериме. 121. Проверяваме с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 123, 24, 25 за, против, въздържали се. Приема се. 126 отпада. 128 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 127, 20 и 30. блок за, против, въздържали се, приеме се. 131, 2, 3, блок за, против, въздържали се, приема се. 134, 35 и 36, М блок за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. Приема се 139-40 за против въздържали се. Приема се 141 и 2 и 3 Амблок за против въздържали се. Приема се 146 до 152 Амблок за против въздържали се. Приемат се 145 и имко 7 Амблок за против въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. Либе 2 за против въздържали се приема се 153, 54, 55 Анблок за, против, въздържали се. Приема се. 156 отпада, 157, 59, 61 и 62 анблок за, против, въздържали се. Приема се 158 за, против, въздържали се. Отхвърля се 160 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено. 164-165 за, против, въздържали се. Струва ми се, че са приети, но нека да... Да, 160 пиш... Не. Не. А... Извинете, сбърках. 166, 7, 8, и 9 амблок за, против, въздържали се, приемат се. 170 пада, 171 до 176 амблок за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се. Приема се 178, 179 амблок за, против, въздържали се. Приема се 180 пада, 182 до 186 а, амблок за, против, въздържали се. Приема се 100, 8 за против Приема се имко 4 за против въздържали се. Приема се 181 за против въздържали се. Приема се 183 за против въздърж... против въздържали се отхвърля се. 187 за против въздържали се отхвърля се. 188 за против въздържали се приема се. 189 до 91 Амблок за против въздържали се. Приема се. 192 пада. 193 за против въздържали се. Приема се. 194 и 5 за против въздържали се. Приема се. 196 107, приема се. 198 за против въздържали се. Приема се и 199 и 200 отпада, 201 за против въздържали се, приема се, 202 за против въздържали се, приема се, 203 отпада, 204 за против въздържали се, против, приема се, 205 за и 6 за против въздържали се, приемат се, 207-208 отпада, 209 за, против, въздържали се, приемат се, 210 за, против, въздържали се, приема се, 211 за, против, въздържали се, приема се, 212, 13, 14, сам блок за, против, въздържали се, приемат се, 215 за, против, въздържали се, приема се. 216, 17, 18 амблок за, против, въздържали се, приемат се. 219 и 220 отпадат. 225 първо 22-23 амблок за против въздържали се приемат се 224 отпада 225 за против въздържали се отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28-29 амблок за против въздържали се приема. 230 за против въздържали се приема се. 231 за и 32 амблок за против въздържали се приемат се. 233 за против въздържали се приема се. 234 и 35 и 36 3 амблок за против въздържали се приемат се. 237 отпада. 238 за против въздържали се приема се. 239 за против въздържали се Отхвърля се. 240, 41, 42 за против, въздържали се, приемат се. 243 подпада. М-блок 244 до 251 за против, въздържали се, приемат се. Либе 3 за против въздържали се. Приема се ли бе 4 за против въздържали се. Приема се ли бе 7 за против въздържали се. Приема се. Имко 5 за против въздържали се. Приема. 252 за против въздържали се. Приемат се. 253 за против въздържали се. Приема се. 254 за против въздържали се. Приема се. Е, отхвърля се. 254 да проверим. Добре нашли Фокс. Много ви моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Да, добре направихме че проверихме. 255 за 2, приема се, 256 за против, въздържали се. Въздържали се, нека да проверим, изглежда е подхвърлено, нека да проверим. 256. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Апровато. Еко, fatto на верификаре. 257 за против въздържали се. Приема се 258. 57 приема се. 258 за против въздържали се. Приема се. 259 за против въздържали се. Приема се. 260 за против въздържали се. Приема се. Първо изменение за против въздържали се. Приема се. Амблок 2, 3, 4. За против се приемат се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. От 6 до 15 блок за, против, въздържали се, приема се. Седми за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърлят се. Десето за, деви. Абсолютно сигурна съм, че беше отхвърлено. Десето. Ако искате. Добре. Не, отхвърляме. 10 за, против, въздържали се. Смисла, че е прието, но нека да провериме. Гласуваме 10-то изменение по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 16 до 19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 до 33 амблок за против въздържали се приема се. 44-то казвам, 34-то поправа се председателката за против въздържали се. Приема се 35 за до 37 за против въздържали се. Приема се 38 за против въздържали се. Приема се 39, 40, 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 до 45 амблок за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 до 49 амблок за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се 51 и 2 и 3 амблок за против въздържали се приема се 54 отпада 55 за против въздържали се приема се 56 и 57 Амблок за против въздържали се. Приемат се 58-59 отпадат. 60 до 62 за против въздържали се приемат се. Либе А за против въздържали се приема се. И сега окончателно гласуване. Е след казаното от господин Шафхаузър, а, мисля, че трябва да оттеглиме неговото име, тъй като наистина а, измененията бяха приети. Приемаме вашето решение и вашето искане. И сега окончателно гласуване. Доклада ще бъде внесен в пленарна зала без името на автора. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, 7 против и няма въздържали се. Благодаря на господин Шафхаусър. Доклада ще бъде внесен в пленарна зала без неговото име. И сега отстъпвам председателството на господин Фелт. So, И така, скъпи колеги, нека да продължим с дневния ред. Много бързо се справихме с гласуването. Малко трудно е да се следи толкова бързо гласуване понякога, но пък спестяваме доста време. Аз ще бъде председател до края на знанието на нашата комисия. Да не предпочваме с приема на дневния ред. Някой иска ли да вземе думата по проекта за дневен ред. Не в такъв случай го приемаме в настоящия му вид. Преминаваме към съобщенията на председателите. Искам да отбележа, че по искане на докладчика господин Хенкел, Точка 8. Доклада с европейските стандарти ще бъде отложена и ще се разгледа на 6 февруари. Продължаваме с точка 3. Одобряване одобрение на протоколите от заседанията от 16... 26 септември 2016 година, 12 13 октомври 2016, 9 и 10 ноември 2016 година. Имате ли коментари по протоколите? Не, в такъв случай протоколите са одобрени. Продължаваме с обсъждане на докладите, които са заложени в дневният ред за днес. Точка 6. План за действие на Европейския съюз за електронно управление за период 2016-2020 година. Докладчик е госпожа Ангелика Милнер. Комисията прие съобщение през 2016 година на име Плана за действие за електронно управление за период 2016-2020 година. ИМКО е водещата комисия. Тя изготвя доклада по собствена инициатива на парламента, а и асоциирана комисия по член 54 от правилника за дейността на парламента, т.е. имаме правомощия по определени части от доклада. Днес ще разгледаме доклада на госпожа Милнерам. Имаме максимум 40 минути е, за разисквания. Започваме работа по обичайния ред. Давам думата на докладчика, след което докладчите в сянка, след което ще дадем думата за по една минута на другите интересовани колеги и най-накрая ще дадем дума на Европейската комисия за обобщение. Госпожа Милнер, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, разработването на електронното управление е сред ключовите елементи за разработване на програмата за цифровизация. Ще допринесе за подобряване на ефикасността и намаляване на разходите за административна дейност, както на гражданите, така и на предприятията. Ето защо приветствам плана за действие на Европейската комисия за период 2016-2020 година. В становището си се съсредоточавам върху темите, които са особено важни за нашата комисия, по които имаме изключителни правомощия и изподелени правомощия с комисията ИМКО по член 54 на правилника за на парламента. тези теми е нуждата от стабилна рамка за устойчивост на държавните администрации след 2020 година. Трябва преди всичко да гарантираме устойчивостта на вече съществуващите механизми, като механизма сътрудничество в рамките на механизма на Европа или ИСА-2. Много важно също така е да се гарантира и лесно за използване оперативна съвместимост и да се адаптират всички услуги на електронното управление. Изправени сме пред бързо завършите технологии, като големите данни, или изчисленията в облак. И трябва да вземем предвид тези нововведения по отношение на електронното управление, за да сме винаги в крак с последните технически нововведения. Освен това, отворените данни също са важен аспект за гарантиране на добро електронно управление. Също така трябва да се гарантира, че данните са на разположение, имат, имат за безопасна употреба от трети страни. И в това отношение и общественият и частният сектор играят важна роля. Те могат да ни, да ни помогнат да открием нови и иновативни решения. Не бива обаче да забравяме, че за да имаме един план за бъдещето, който план за действие, който да вземе предвид и бъдещето, трябва да се включат някои предварителни условия, след които, например, са добре функциониращи инфраструктури като бърз широколентов интернет, особено за разработването на качествени мобилни услуги. Важно е също така и гражданите да започнат да използват услугите на тълното управление, това все още не е факт в редица държави членки. Ето защо трябва да гарантираме, че тези услуги са лесни за употреба и са по-добре адаптирани към потребностите на потребителите, т.е. на гражданите. Ето защо смятам, че е важно европейските институции да служат за пример за подражение. Приветствам инициативата на Европейската комисия да цифровизира в по-голяма степен собствените си служби. Смятам също така, че и други европейски институции, като например парламента, трябва да направят, да вложат повече усилие да ръководят процеса на цифровизация. С нетърпение очаквам измененията на колегите и доброто ми сътрудничество през едните седмици. С нетърпение участвам в работа работа по тази важна тема. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Милнер. Сега преминаваме към докладчите в Сянка и започваме с НДП и госпожа Сандер за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Най-напред бих искала да благодаря на колегата Ангелика Милнер за отличната работа, отличен доклад, който ни представя днес. Бих искала само да добавя няколко идеи, които тя не е успяла да включи поради ограничения брой думи, които разполагат, тъй като това е становище. Припомняте с пълно право, че цифровизацията на обществените услуги води до спестяване на време и разходи за всички, за подобряване на ефикасността, но подобрява също така и прозрачността и намалява бюрокрацията, което е много важно както за нашите особено важно за нашите предприятия, в частност за малките и средните предприятия. И в това отношение бих искала да ви припомня, че ако принципът а, действително се приложи навсякъде, веднъж за винаги, това може да веде до спестяване в рамките на 5 милиарда евро годишно на европейско равнище. Бих искал също така да припомням колко важно е доверието. Доверието играе ключова роля за избора в конкретната случая и в това отношение е много важно да има децентрализация на инфраструктурата. За второ място за мен много важно е цифровото приобщаване. Електронната администрация не бива да замества всякаква цялостна администрацията офлайн във всичките райони, или в услуга на възрастните хора или на хората с увреждания, хората, които не разполагат с нужните цифрови умения. Държавата и администрацията, държавните услуги трябва да се погрижат да не се превърне липсата на подобни умения в проблем. Аз идвам от разграничен регион и държа да почета колко важно е услугите да са на разположение и в трансграничен план. И от тази гледна точка се надявам възможно най-бързо да се осъществи на практика електронният обмен на информация по отношение на социалните на социалното осигуряване. И накрая, господин председател, отново бих искал да подчертая колко важно е онлайн дискутивните услуги да бъдат е, лесно разбираеми, лесно използваеми и тук настоявам също така за спазване на принципа на многоязичието. Благодаря ви. Много ви благодаря. Продължаваме с е, доклад че в сянка на същите демократите, господин Сориньо за две минути. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих а, е, искал и аз да поздравя госпожа докладчик за отлично изготвеният е, доклад. Много важен елемент е, в изграждането на програмата, изпълнението на програмата с цифровизация. Аз е, работих по един доклад, свързан с нуждата за подобряване на съвместимната оперативност. И оставам впечатлен, че Европейският парламент предпочете подхода за изграждане на платформа за сравнение и сътрудничество за гарантиране съвместимата, съвместимата опера... оперативна съвместимост. Извинете. Това е една добра идея, но без нужната цифрова подкрепа за нея платформата няма как да изпълнява на изцяло своите цели. Ето защо смятам, че трябва ясно да определим приоритетите си по отношение на платформата. Затова и предлагаме изменения към становището с цел подобряване на ефикасността на функционирането на администрацията. Трябва също така да се винаги се стремим към одобряване на качеството на услугите, които се предоставят на гражданите. Следва да се случим върху системи, които, с... които взима предвид потребностите на гражданите, а не само потребностите на пред предприятията. В идеален случай трябва да вземем предвид всички тези аспекти, а именно проблемите на гражданите, технологичните проблеми, възможностите за економически развитие и създаване на работни места но преди всичко трябва да гледаме от гледна точка на гражданите и техните проблеми, а не само от гледна точка на бизнеса. Трябва да се гарантират възможно най-адаптирани за нуждите на гражданите услуги. И от тази гледна точка ми се струва, че в план за действие, който разглеждаме днес, бихме могли да включим и един пакет за телекомуникациите с четири области на, на меса, в частност за високоскоростният интернет, 5G, мрежите и инициативата Wi-Fi за Европа. Аз съм докладчик по, по тази инициатива. Основната цел е да се гарантира универсален достъп в цяла Европа до високоскоростен интернет и до качествен интернет. Мисля, че имаме добра основа за работа. Благодаря ви. Имаме доста време, но все пак бих искал да помоля да се придържате към времето за изказване, за да се гарантира равноправие. Не виждам на докладчите в сянка на екара и на зелените. Така че продължаваме с обединената левица. Госпожа Матия ще има думата за две минути. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за свършната от нея работа. Смятам, че плана за действие за електронното управление е много важен по редица причини, както вече беше казано. Този начин се избягва добирането на документи, намалява се бюрократичната тежест на администрацията и от моя гледна точка електронното управление също води до по-голямо приобщаване. Ще се спра на три коментара. Първо, наясно съм за ограниченията по изготвянето на становище, ограничения свързан с бланда, които може да използваме, който ни възпрепятства да включим всички важни елементи. Но смятам, че би било много важно да се включите и да се подсилят два елемента, които вече са заложени в текста, на които според мен би трябвало да бъдат засилени. На първо място един план който да бъде по-ефикасен и по-приобщаващ. въпреки бързото развитие на новите технологии Европейския съюз, достъпът до тях е много неравностоен. Ние трябва да имаме предвид тази неравнопоставеност, да гарантираме достъп до всички достъп на всички до мрежата. На второ място трябва да споменем и аспекта свързан с сигурността на данните, Споменава се в е, становището, на смятам, че трябва да бъде малко повече време. Трябва винаги да съблюдаваме, че европейското законодателство за защита на личните данни е на много добра законодателна основа, действително се прилага и в рамките на този план за действие. И последният ми коментар е едно противоречие по същество. Ще внеса изменения по тази тема. Се надявам да можем да постигнем някакво съгласие с докладчика. Именно само дума за ролята на публично-честните партньорства при изпълнението на този план за действие. Вече беше споменато. Аз не смятам, че интересите на предприемачите не би трябвало да са по-важни от интересите на гражданите. Смятам, че не бива да връщаме толкова голямо значение в този план на публично-частните партньорства, защото това насърчава аутсорсинга и други подобни действия. Трябва да обсъдим темата следващото заседание с докладчета в сянка. Благодаря, госпожо Матиеша. Сега виждам, че господин Бланко Лопес от Срещу Демократ иска думата. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря, господин председател. въвеждането на новите технологии и техното използване изисква от администрациите да минат към нов етап и това има много положително последици за малките и средни предприятия и също така и е от огромно значение за нашите граждани. Има, разбира се, нови възможности, но от тях проистичат и нови рискове и трябва да се обърне особено внимание на защитата на данните. Е, технологическите нововведения е и а, а, технологическия напредък не трябва да разширява пропаста между регионите, защото в някои региони нещата са много по-напреднали, отколкото в други. Това същевременно не трябва да разделя също така по някакъв начин нашите граждани, като някои имат повече достъп, други по-малко. Благодаря. Благодаря, господин Юнкер от Генерална дирекция Конект от комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за възможността да застана пред вашата комисия в парламента. На първо място от името на комисията благодари на Европейския парламент и конкретно на вашата комисия за работата по този доклад. Мисля, мислим в една посока. Целта е да променим фундаментално администрациите, начина на взаимодействие между тях самите и между администрацията и обществото. Съгласни сме също така, че е изключително важно комисията да даде пример. Приветстваме призива и другите институти, институции да се присъединят към нас. Това ще има важно отражение. Искам да припомня, че новия план за действие, който включва динамично измерение, т.е. това, което се нам... срежда, е записано сега в плана за действие, ще бъде допълнено. И ние освен това създадохме платформа, за да изслушаме различните заинтересовани страни, гражданите и бизнеса, и целта ни е с държавите членки, с различните заинтересовани страни да подготвим нови действия, така че накрая наистина да ускорим промяната в публичната администрация. Така че с радост ще слушаме вашите дебати, ще се включим в тях. Благодаря още веднъж за тая възможност. Благодаря председателят, благодаря на комисията за направеното изказване. И сега докладчика за обобщение. Докладчика, благодаря на всички колеги и присъстващите докладчици в сянка. Мисля, че чутото тук ми дава основание да заключа, че имаме всички шансове да подготвим единно и сериозно мнение по този въпрос. За ваша информация ще припомня, че 17 януари на обяд е срока за внасяне на изменения. След това ще продължа работата с искрена надежда, че мога да разчитам на вас по този въпрос. Председателят, благодаря, госпожо Милнер. С това приключваме обсъждането на план за действие за електронно управление до 2020 година. Припомням, гласуването в комисия ще бъде на 28 февруари. За пленарна зала чакаме потвърждение. Е, справяме се с времето, наистина, така че е, е, много е важно своевременно е, да отидем на дискусията. Сега точка 7 парниковите газове за периода 2021-30 година. През юли миналата година комисията представи предложение за регламент, регламент за споделено усилие с цели за държавите членки за периода 2021-30 година. Тези цели обхващат и допълнителни отрасли извън системата за търговия с емисии, които обхващат около 60%, около всичките емисии. Това предложение е последващо действие за а, търговията е извън схемата между 21 и 10-та година. Ние имаме обмен, имахме обмен на мнение през ноември миналата година по този въпрос. Имаме около 30 минути за обсъждане на въпроса. Тръгваме по класическия път. Ако докладчикът е тук, е, ще му дадем думата. Знам, че е на път Аха, ето го, влиза. Моля, моля да му дадем минутка време. Всички знаем, че е, най-хубавите изказвания правят у нея, които се втурват задъхани в залата, така че се надяваме и сега да е така. Welcome. Uh, е, бързичко гласувахме и имахме кратки изказвания, е, така че не, да сте закъснял. Така или иначе, давам ви думата в качеството на докладчик. Благодаря и още веднъж се извинявам. Бях на заседание на Комисията по околна среда на ЕНВИ, но ето ме и тук е, съвсем накратко регламента за споделеното усилие. Това е много важно досие, обхваща по-голямата част от емисиите на парникови газове в Европа, основен инструмент за борба с измененията на климата. Тук се задават а, нови задължителни цели за намаляване на парниковите газове, които държавите членки да постигнат в периода 21-30 година. Що се отнася до работата тук в парламента и тре представя становище, водеща комисията е ЕНВИ. Опитваме се да постигнем добро сътрудничество с колегите от е, е, Енви и колегата Хербранди. Понякога мненията ни се различават, но ние се опитваме да постигнем единно становище и да сходство единомислие между двата документа. Доклада на Енви и нашето становище като ИТРЕ. Вчера имахме първо неофициално заседание с докладчиците в Сянка. Очаквано имаше различия, но моето усещане беше, че е, от всички страни е на лице добра воля повечето от проблемните точки можаха да бъдат разрешени и най-сетне се надявам, че при добро взаимодействие с докладчиците в Сянка ще се опитаме да, ще успеем да постигнем едно добро становище от наша страна. Тук има пет важни области, които според мен трябва да влязат в центъра на вниманието на становището на ИТРЕ. Първо, по увеличаване, повишаване на амбицията в европейска перспектива. Тук предложението на комисията не е достатъчно конкретно и по отношение на парижките цели и дългосрочните ангажименти за декарбонизация. Трябва да ги припомним. Второ, отправната точка, когато започваме траекторията, кога започва да тече регламента и да, за да не се стига до излишно утежняване на бюджета и да има по-стрикни правила. Така че аз предлагам стартиране през 2017 година. Това съответнение съответства на... Е, не още становище, не е на гласата в комитетия ЕНВИ. Доколкото разбрах вчера и другите групи мислят в този посока. След това е, механизма за гъвкавост, това е може би най-трудната част от файла как е, да работим с традиционния и новия механизъм. Председателя, моля те, не се разпростира и бъди кратък. И 4 и 5 с проверка за съответствие и преразглеждане на регламента. Мисля, че тук е, трябва да предложим по-регулярни проверки на, за съответствие в държавите членки и своевременно преразглеждане на регламента, за да останем верни на линията. Председателя, извинявай, че те прекъснах, не искам да ти крада времето, но е, е, единствените, които са по-германци от германците, са сме нашего брата, така че няма да смекчете сърцето ми сега. Е, господин Шон Кели е, като първи представител на, НП, на политическа група НП. Две минути. Благодаря, господин председателю е, наистина това, което се каза е вярно и аз смятам, че предложението, което се прави тук. Не, не е лошо, но това, което предлага докладчика, отива твърде далече и това ще има е, съответни финансови импликации и ще е, има отражение върху е, работните места и сигурността. Сега, първо, ние сме единни по отношение на целите и всички сме съгласни, че това е важно. Това отговаря и на Парижското споразумение, по което парламента също подкрепи е, разликите ни, различията ни с, с докладчика са отправната точка 2020 година за мен. Той говори за 17 година. Мисля, че е прибързано. Това ще затрудни държавите членки и няма да е постижима изпълнима цел. Това първо. Второ, гъвка, гъвкавостта, за която говорите. Мисля, че комисията отново предлага за Лулусиев за ползването да започне от 2020 година, а докладчика говори за 2019 година, което ще създаде сериозни затруднения тук да все пак не бива да забравяме, че искаме да гарантираме безопасност на храните, което е от фундаментално значение. След това за гъвкавостта посете комисията говори за 100, той иска да ги намалим на 50, аз съм за увеличаване, защото спестените емисии са спестени емисии. И още нещо искам да кажа, основен фактор тук не бива да забравяме важни политически събития и сътресения, като Брексит, например. Подобни фактори също трябва да се вземат предвид. Завършвам с благодарност към комисията и докладчика. Вземете пример от господин Кели, казва председателят. Побраса в две минути. Сега СИД, е, С и Д, госпожа Бонафе proverò ad adottare anch'io la stessa strategia, così vediamo se riesco. Ние ще, аз ще се опитам да приложа същата стратегия и да спестя времето. Първо, благодарности към докладчика за вчерашната среща и за докладчика. Досието е несъмнено важно и стратегията за поетите ангажименти по Парижкото споразумение трябва да бъдат допълнени Имаме и съответен економически модел. Миналата седмица темата за търговията с емисии бе обсъждана и в Енви. Има важни въпроси и периода 2020-30 година ще бъде много важен за постигане на поставените ни цели. Нека кажа, че предложението на комисията според мен е добра отправна точка за нашата работа. Трябва обаче да отбележа, че има някои въпроси, по които трябва да реагираме. Това са въпроси, за които вече споменаха колегите, както и самия докладчик. Новите възможности за гъвкавост отварят път за преразглеждане и след това за преработка на регламента. Е, става дума за системата за търговия с емисии. Е, трябва да бъдем последователни, когато работим по различните системи. Трябва да решим каква ще бъде позицията на парламента. Освен това, има няколко основни момента. Системата трябва да бъде променена, защото комисията днес ни представя, представя система, която е отстъпление и не отчита иновациите и напредъка на някои от държавите, а то е факт. И след това трябва да можем да проверяваме напредъка, според нас, годишно. Така че за трябва да се работи на 5 годишни периоди. Това са въпроси, по които можем да работим. Не виждам представителя на РЕ, госпожа Алде. Госпожа е, Пунсет не е тук, но ще бъде заместена от е, колежката си, госпожа е, Вирк. Така че нека чуем нея. Колеги, както вече чухте, замествам Каролина Пунсет в нашата докладчика в докладчик в Сянка. Е, на първо място благодарности за работата, която залага по-високи амбиции и на подобрение на документа. Така е, дългосрочно ще се подобрят позициите на Европейския съюз в съответствие с виждането за намаляването на парниковите газови парижките цели. Ние смятаме, че е по-добре, е, затова тя смята, че е по-добре работата да започне от 2017, а не 2020 година. Това ще ни даде възможност да подадем тласък по траекторията на развитие е, тя също така смята, че това може да е важен инструмент за държавите членки, но те трябва едновременно с това да бъдат категорично насърчени да намалят емисиите. Освен това, въпроса, свързан с допълненията по Лулусев, надхвърлящи 119 милиона, не отговаря на всички европейски цели. Но тук не бива да се забрави конкурентоспособността на аграрния сектор. Що се отнася до съответствието, комисията предлага проверки да се правят не на 5 години, а ежегодни, защото го, защото госпожа Понсет все пак смята, че трябва да съчетаем двете предложения, затова тя ще предложи 2,5 година. О, освен това, нека не забравяме, че трябва да се ориентираме по глобалния диалог във връзка с виждането на ООН е, за климатичните промени, което предстои през следващата година. Е, госпожа Пунсет е, ще внесе всичките, всички изменения с надежда на добро сътрудничество. Председателят благодаря господин Бенито Зилага от ГУЕ ще бъде следващия оратор. Благодаря, господин председател. Парижкото споразумение в Парижкото мен е записано, че не трябва температурата да се увеличава с повече от 2 градуса. Така че колкото и да са амбициозни решенията и предложенията на комисията, те не са достатъчно а, амбициозни, за да се постигне и да бъдем на висотата на своите ангажименти от една страна е- е- е- економиката и околната среда понякога са неща, които се сблъскват и економическата ефективност не винаги се отразява много положително на околната среда. Измененията, които са внесени от докладчика, подобряват предложението на комисията. Смятаме, че отправната точка 2017 година е правилна и добра защото по този начин държавите членки ще имат е, възможност и време да се приспособят към изискването. На второ място, що се отнася до преразглеждането, ние сме съгласни и ще внесеме изменения в този смисъл, че а, това, че преразглеждането трябва да стане съвместно с преразглеждането на цялата рамка и че държавите членки трябва да бъдат подпомагани, за да се приспособят, а не да бъдат санкционирани. Също така Смятаме, че е относно управлението на ЗТ, финансира, фин, финансиране, фин, превръщането на финанси на е, околната среда са а, под подходи, които няма да спомогнат за намаляването на емисиите и съответно за постигане на нашите поети ангажименти. Сега нямаме НФ, така че ще дадем думата на представителя на а, комисията, кой е директор на Генерална дирекция климат. Благодаря. Съгласни сме с представителите на парламента, че става дума за, един, за една много важна тема, защото на практика става дума за повече от 60% от емисиите на парникови газове, така че ще бъда малко по а, дълго много моето изказване дългосрочната амбиция, нека да уточним нещата. Какво точно имаме предвид? В предложението се казва, че емисията за тези отрасли, селско стопанство, транспорт, и строителство трябва да бъдат докар... доведени до 0 до 2040 година, съгласно оценка на Европейската комисия последиците са много значителни. А, това означава, че първо до 2040 година трябва да унищожиме всичките крави, овце и а, кози. Второ. По какъв начин ще бъдат третирани емисиите от биоенергията? Цялата система на отчитане ще стане много по-сложна и това може да доведе до а, двойно отчитане на съответните емисии. В а, е, в е, изменение 10 е, се иска те да бъдат включени и извън СТЕ. Така че ние смятаме да, да въведеме два вида ам, отчитане. Номер 3. Из, кредитите за използване на обработваемите земи. Сега тук промяната ще стане и ще бъде в а, промяна на обхвата. Ако извадиме от а, този пакет последиците и емисиите, свързани с обезлесяването в Европа, няма да постигнем нашите цели. В е, изменение 18 и 17 ми се струва, че има някакво противоречие. Колкото до е, е, проверката на съответствието е, е, и неговата ежегодност, комисията беше предложила 5 години. Ако преминеме на цикъл от една година, ще трябва да промениме целият обхват и да смениме практиките, които в момента се прилагат. Тоест, по този начин ще увеличим административната тежест за държавите членки. Сега разбрах, че има предложение за отчитане на две години и половина което също според нас ще доведе до е, увеличаване на административната тежест, поради това, че трябва да, ще трябва да се прави веднъж на година, веднъж на половина година. Колкото няма да навлеза в подробности, свързани с гъвкавостта. Това в момента е в оценката на въздействието това е било взето предвид и означава че ще се постигнат резултати, но всичко, всичко това може да се види в резултатите от оценката на въздействието, което е изготвила в комисията, така че очакваме от тук нататък да работиме в по-тясно сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка, за да получиме нужното становище на комисията ИТРЕ. Благодаря на представителя на комисията. Сега давам думата на докладчика господин Явор. Благодаря господин председател, благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос. Виждаме, че има известни разлики в схващанията и гледната точка. Ще се опитаме да постигнем компромис между различните становища. Важното за мен е регламент парламента да бъде по-строг, нашите амбиции да бъдат по-големи относно намаляването емисиите на парникови газове, съгласно поетите в Париж ангажименти. Трябва да разбира се, да отчетеме интересите и вижданията на различните заинтересовани страни Сигурен съм, че в крайна сметка ще успеем да намерим някакво решение, което да бъде удовлетворително за всички. Срока за внасане на измененията 16 януари 6 часа вечерта през марта ще бъде гласувано в нашата комисия, през май в Енви и най-вероятно доклада ще бъде внесен в пленарна зала през юни. Значи още веднъж казвам 16 януари 6 часа 9, 9 девета точка дневния ред, европейски дневен ред за е, икон, споделената економика споделената економика се е, разраства в е, цялостната е, цифровизирана економика, но има, разбира се, известни неясноти относно правата и задълженията. Съобщението на е, Европейската комисия има за цел да създаде правна сигурност и известни насоки за развитие. Разполагаме с 30 минути за дебата. Давам думата на господин Тамбурано, който е нашия докладчик по този въпрос. Благодаря, скъпи колеги. Бих искал да ви честита новата година. Целта на моето, предлож... на моето становище е да представя нашето виждане на, за споделената економика, която е от огромно значение за економиката, гражданите, местните органи на властта, администрациите, гражданите се опитват да се приспособят към а, новите условия и е необходимо от една страна да има необходимо благоприятни условия за създаване на нови малки и средни предприятия, като същевременно се създадат услов... добри условия за функциониране на администрацията и същевременно да има справедливо облагане на новите е, услуги. Сега има, тук има в е, този, тази економика се е, е се съдържат много различни аспекти. Е, доброволното, е, доброволният труд, както и някои аспекти, които са много по-близки до пазарната економика. Така че по-добре е да не говориме за споделена економика, а за споделени економики. Трябва да търсим и най-малкия общ знаменател т.е. поделянето на ресурсите, физически, материални, които водат до известно до по-ефективни услуги, като същевременно се пестат ресурси, второ участието на гражданите и трето иновациите и технологическите, технологическия напредък, който се постига чрез сътрудничество между различни общности, т.е. създаване на блага съвместно и използването и разходването им, което също става съвместно. Също така едно хоризонтално сътрудничество, което дава, създава допълнителни условия за напредък. Премахването на участието или на посредници, което води до пестене на средства като основно тази економика почива на доверието и между гражданите и между различните участващи страни. За това ние изискваме от комисията да насърчава приемането на разпоредби от страна на държавите членки и на европейско равнище за по-добро цифрово сътрудничество, за да може този вид економика да се превърне в економика 4.0. Е, бихме искали също така законодателството да отговаря на нуждите на бъдещето, да има правна сигурност, като същевременно се осигури е, е, социална защита на гражданите и да има и съвместимост с практик, традиционните практики на малките и средни предприятия. Това са просто някои размишления по тази нова тема и съм убеден, че с, ваш, с, вашето, с вашия принос ще обогатиме това предложение, но не разполагах с достатъчното място за развиване на темата. Благодаря, господин Тамбурано. Проявяваме разбиране за това, че на твоите вам се изказване. Не сте вземали думата до сега, така че се компенсира в рамките на целия ден. А сега попинавам като ще в сянка от името на НП госпожа Сандер. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика. В своето становище той а, успешно обхваща различните теми, свързани с економиката на споделянето. Както вече сме се убедили всички, тази економика на споделянето непрестанно се развива, тя има огромен потенциал и Европейски съюз е, се превръща в лидер на този вид економически модели. Тя дава възможност на безработни, на студенти, на търсещи работа, да развиват някаква дейност и да допълнят своите доходи. Смятам, че трябва да насърчим всички тези видове модели и да съпътстваме развитието на тези новопоявяващи се предприятия. Въпреки това, въпросът за правото, което се прилага към услугите и стоките, предоставени чрез тези платформи, би следвало да бъде изяснено целта споделяне не бива да се превръща в претекст, за който да се крият а, тежки нарушения или злоупотреба или за заобикаране на правилата на трудовото право, които защитават нашите работници и нашите предприятия, в частност малки и средни предприятия. Важно е да се спазва принципа за лоялна конкурентност, но също така и да се насърчава придобиването на нужните цифрови умения, да се да подпомогнат новосъздадените предприятия, за да имат възможно най-бързо достъп до целия вътрешен пазар на Европейския съюз. Освен това ми се струва, че основната движеща сила на економиката на споделянето е доверието. Ето защо предлагам да се разработят механизми за сертифициране на основаващи се на мненията и на оценките на потребителите, за да се защити доверието и да се избегнат злоупотребите. Както казахме, економиката на споделянето е сектор, който непрестанно се развива и смятам, че също не разполагаме с достатъчно надежни изчерпателни данни за него. Ето също смятам, че трябва по-задълбочено да обмислим на европейско равнище различните показатели, чрез които може да се направи разграничение между професионално поставяне на услуги и отделно отделни е, личности, е, дейността свързана с економически е, печалби и дейност, която се основава действително споделянето на физически плака. И не на последно място трябва много ясно да осведомим потребителите за правилата, които се прилагат на този вид услуги и да изясним правната рамка. Господин председател, накрая имам един въпрос относно процедурата. Питам се Знам, че да седмица ще пътувате към Страсбург в понеделник сутрин. Аз вече съм си там и без това. Да се питам дали има възможност да предвид пътуването към Страсбург да се удължи с един ден, край за нас е неизменено и да бъде се промени от вторник, понеделник на вторник. Председателят беше променен крайния срок, вече е четвъртък, 17 януари в 12 на обяд. Щях да го съобщи на края на разискването. Преминаваме с докладчика на социалистите демократите, госпожа Демонте, за две минути. Сиграция. Благодаря ви. Е, напред и аз бих искала да благодаря на докладчика за протостановището. Един избит текст, който ни дава интересни идеи. Бих искала да подчертая колко важна е економиката на споделянето. Тя действително дава възможност за даване на втласък на економическата економическия растеж и на стопанската дейност в Европейския съюз. Но главно с това обаче давам сметка, че економиката на споделянето е една нова економическа действителност, която не попада в настоящите регулаторни рамки. Бих искал да се спра на няколко основни елемента от стратегическа и политическа гледна точка. Може би ще надхвърля малко предложението на докладчика. Ще ви представя с няколко думи измененията, които смятам да внеса с цел да място защита на личните данни, за да бъдем всички сигурни, че в различните държави членки ще има равнопоставеност и еднакво равнище на защита на личните данни, защото знаем, че има разпоредби на и защита, режими защита на личните данни на национално равнище, но на регионални местно равнище има още какво да се желая. Знаем, че сме изправени пред все по-нови платформи, които са с много широк обхват, в които има много голям брой участници. Затова имаме нужда от изясняване на положението. Трябва на първо място да изпълним монопола при тези платформи. Така че това попада по-скоро в правомощите на комисията по вътрешния пазар и конкуренцията. Но все пак смятам, че трябва всяка там да избегнем създаването на монополи. Поставяше и въпроса за намаляването на административното бреме за операторите в а, сектора, като гарантираме същевременно всички тези оператори си плащат данъците и имат достъп до кредитиране. Често говорим за самостоятелно заети лица, които работят при условия на много голяма свобода. Затова може би не е за да се предвиди създаването на независим орган за контрол и наблюдение на сектора, за да видим дали препоръките и задълженията се спазват. И бих искала да се споделя в частност на по-отдалечените региони. Аз съм член на комисията по транспорта и съм наясно, че има огромна разлика между големите градове, където няма нужда от увеличаване на автомобилният превоз, но пък има и отдалечени селски региони, където има недостъг на подобни услуги за превоз. Така че не бива да прилагаме ни същи модел за всички региони. Поставя се и въпрос за управлението на няколко равнища. Принципа на субсидиара трябва да се спазва, всеки трябва да има възможност да се превърне в действащо лице в тези модели. Благодаря ви, господин Хенкел, докладчик в Сянка от името на ЕКР. Да се извинява за, за отсъствието, господин Ташаровски ще го замести. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се, да се извиня от името на нашия докладчик в сянка, господин Хенкел. Той помоли да представя с няколко думи позициите му. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за неговото изменение е, проекто становище господин Хенкел смята, че ремаркът на споделянето е много добра възможност за потребителите, които могат да се възползват от по-изгодни цени на услугите и също така добра възможност за хората в същи заетост. Не може да насърчаваме цифровият един пазар, а от друга страна да се противопоставяме на появата на онлайн платформите. Докладчика също така приветства и подхода на Европейската комисия. Да смята, че държавите членки би трябвало да предвидят и специален режим за данъчно облагане Например, операторите, които, които предоставят а, услуги по кетеринг, трябва да спазват а, всички услуги, свързани с а, а, хигиената и безопасността на труда операторите, предлагащи транспортни услуги, защо трябва да спазват нужните изисквания за безопасност. Но появата на нови услуги в рамките на споделянето може да подобри качеството на услугите като цяло и в някои случаи трябва да се прилага същите правила като за космическата економика. Трябва да се обмисли и режима на данъчно облагане за економиката на споделянето. Економиката според също така може да принесе за намаляване на административното бреме. Благодаря ви, господин Тушановски, Благодаря ви за това, че спазихте времето за изказване. Преминаваме към Алте, ще в сянка е господин Доминик Рике. Имате думата, господин Рике. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Тамбурано за становището му. Това е много обещаващо становище, много сбито становище. Предполагам, че то ще бъде допълнително разработено. Програмата с феномената на споделянето, че има три части в нея. Първо, доставчик, който може да представя почти каквото си иска, било то услуги или стоки. От друга страна има клиента или потребителя, т.е. получателята на услугата. И по средата между двамата има онлайн платформа, която се управлява от съвместно сложни алгоритми и тези платформи играя, играя ролята на посредника. Проблемът е, че финансирането в какво ще почти цялата економика, което пък от наша страна изисква доста работа за предложения за как може да регулираме цялата тази економика на споделянето. Действително много сложно се работи, защото всеки на своя интерес, свои виждания, всеки взима темата по да се гледа от своя гледна точка. Разбира се, от много години само основната ни цел е да регулираме економиката с цел подобряване на безопасността и условията на труд, гарантиране безопасността на потребителите се преодолее този, се оплата на економиката на споделянето. Цялата економика е обхват економиката на споделянето. И можем тук да се скатечим върху някои основни елементи. Нашите институции и в частност качествени услуги, да се защитават работещите, да им се гарантират добри условия на, на труд, ясни договорни отношения и т.н. да се гарантират всички социални измерения тяхната дейност. И не на последно място трябва да се обмисли известна хармонизация на европейско равнище, поне по отношение на определенията и общата регулаторна рамка, за да се гарантира, че има един подход на европейско равнище. Като цяло ми се струва, че можем да запазим общото определение в регламента, но че ни остава още много-много работа по темата, която далеч надхвърля различните доклади, които се изготвят по нея тук в парламента. Благодаря ви, господин Мегике. Няма други представители от докладите. в сянка. Господин Бонка Лопес се поиска думата от Срещу демократите. Имате думата. Благодаря. Бих искал да поздравя докладчика за отличното предложение. В момента нашия економически и социален модел се променя. Споделя, економиката на споделяне възприема много нови форми на а, а, израз, начина по който пътуваме, начина по който живеем, начин по който ядеме се променя. Ние ще излезем, ще внесеме изменения за да покажем какви са, каква е необходимостта да има а, различен, различни платформи, а, и как, какви трябва да бъдат цифровите взаимосвързания между различните платформи, за да бъдат обслужени различните видове на аспекти. А сега господин Милке от комисията. Имате думата две минути. Um, thank you. Uh, <clears throat> thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря на uh, вашата парламентарна комисия за това, че излезе становище по предложението на Европейската комисия. Мисля, че всички коментари бяха много уместни, съобхватни и изчерпателни. Бих искал да се спра на някои от вече повдигнатите въпроси. Първо, един от проблемите, свързани с економиката на споделянето, е, че тя е изключително разнообразна, както вече споменато вече днес. разнообразие както по отношение на същите платформи, така и по отношение на предлаганите услуги. Проблемът е как може да се изготви нова регулаторна рамка и това как се разделя предоставянето на услугата между доставчика на услугата и платформата. Затова и съобщението на Европейската комисия остана доста предпазливо в предложенията си за нови законодателни разпоредби. Все още има доста неяснота по въпроса кой носи отговорността между доставчиците или платформите. Струва ми се, че Европейската комисия напълно споделя гледната точка на Европейски парламент, а именно трябва да се опитаме да се възползваме от потенциал за економическия съществава на работни места на економиката на споделянето, но едновременно с това трябва да гарантираме, че има пълна равнопоставеност и че економиката на споделянето не води до подриване на трудовите права че не нарушава правата на потребителите, че всъщност облагодетелства всички. Европейската комисия продължава отблизо да следи положението. Като цяло това е един много бързо развиващ се сектор, много по-бързо развиващ се от економиката като цяло, много по-бърз економически растеж в него, много по-бърз и в сравнение с електронната търговия в в класическата економика. Така че продължаваме да следим положението, радваме се на интерес на страна на Европейският парламент. Ще ще предоставим два договора за, на подиспълнителни за наблюдение на сектора, за да разберем по-добре как функционира той. И също така, за да имаме по-добра представа за економическият растеж и видът економически растеж, който се свява чрез тази економика. Ще продължим да осведомяваме редовно Европейския парламент за изводите от тези проучвания и ще ви държим в течение в по-нататъчните ни работи. Благодаря ви. Благодаря много, господин, господин Кей. Е, господин Табрано, докладчика има отново думата, за да обобщи е, дискусията. Благодаря, господин председателю. Ще бъда много кратък, тъй като изчерпах времето си в началото. Благодаря на всички за изказването. Обеден съм, че ще работим добре заедно. И колегата е, Данте своевременно ще получи нашето становище, така че да можем да свършим оптимална работа като Европейски парламент. Председателят, благодаря господин Тамборано. С това приключваме приключваме дискусията по този въпрос. Е, и пристъпвам към съобщения по графика, както каза госпожа Сандърс в. Е, вторник 17 е, януари е, е, до обяд е срока, а не 16 януари 18 часа. Така че имайте го предвид. Гласуването ще бъде на 28 февруари. Гласуването в ИМКО ще бъде на 24 април, след което ще бъде решено гласуването в пленарна зала. Сега точка 10 в дневния ред. Информация за преговори услугите, в които са вход за спектрум, търговията на дребно в роуминга и ЕСАТА. ЕСАТА ще имате възможност да направят, да чуем изказвания за 10 минути и след това, надявам се, тъй като имаме време, ще чуем и залата. Първо по спектъра. Е, той е докладчик е, е от ИТРЕ. На 14 декември се проведе първия тристранна среща. Бе постигнато успешно политическо споразумение. Искам да благодаря на госпожа Тоя. Давам ви думата за 5 минути, тъй като тя е присъства на друго заседание госпожа Компланатри ще е, ни даде информация вместо госпожа Тоя и аз си давам думата. Благодаря. Ще предам поздравленията и благодарностите на Госпожа Тоя малко се бях изненадана, че толкова бързо приключихме, но както се каза, през декември се постигна окончателно споразумение. Научих това от то, госпожа Тоя само преди няколко минути, така че ако има някой от докладчиците в сянка, които да добавят нещо, нека да го сторят. След срещата е имало и техническо експертно заседание за уточняване техническите детайли с добър резултат, съответствие с нашите приоритети приоритети за използване преимуществата на спектрум и е постигнато е, споразумение в духа на нашите приоритети. Сега разбира се се чака подобрението от държавите членки и предстоящо заседание на Корепер е, и след това, е, което трябва да стане преди 26 и след това темата ще, въпросът ще влезе в пленарна зала. Няколко важни детайла. Държавите членки може би да, могат да забавят въвеждането на високоскоростния скоростния интернет 720 мегабайта в член трети се казва, че държавите членки ще се опитат да постигнат нежеланото качество, както е заложено в съответния текста за радиочастотите. След това по член 4 държавите членки, поне до 2030 година, държавите членки трябва да предоставят съответни често, частотен обхват на всички излъчвателни компании, но след това са заличени някои текстове, между които и параграф 2 за възможността за свързване в посока към по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 равно поставено третиране на операторите по член 5 държавите членки се задължават да поемат съответни ангажименти към потребителите, като някои държави членки постигат по-ефективни технологии. По член 6 се предвиждат съответно включване на широко, широкия спектър и възможност възможност за включване на допълнителни възможности. Председателят благодаря. Няма други желаящи да взема думата, така че благодаря за изчерпателната информация. Моля, поздравете и от нас госпожа Тоя. Сега неофициалния трилог по роуминга. На 14 декември е проведена първата, първия доклад, че госпожа е, Кумпола 3. На 26 януари ще гласуваме за роуминга, е, за спектър, широколентови интернет. А иначе за роуминга 17 януари е следващата среща. Е, така че нека чуем госпожа Кумпола 3 която ще даде информация за актуалното състояние. Няма да използвам всичките 5 минути. Стартирахме прекрасно. Всички мои докладчици в Сянка присъстваха. Получихме широка подкрепа за становището на ЕПЕ. Имахме едно заседание, което бе на 14 декември в Страсбург заедно с честотите и мен ми се ще да работя бързо, тъй като и да искам да бъдем готови до 15 юни тази година, но темите са много е, трудни. Знаете какво е тристранните три преговори. Ми ви изглеждаше като мисия невъзможна, но все пак е, ние решихме да започнем следващата сряда в 8 вечерта и се надяваме да приключим преди началото на февруари, така че да се поберем в сроковете, които очакват от нас всички европейци, които няма търпение да изпратят роуминга в миналото. Сега чакаме е, сериозни различия с е, съвета. Е, те бяха с много слабо представено, много тънко мнозинство, но имаха мнозинство. Ние категорично отстоявахме позицията си и може би причините са в цените за пренос на данни и то за вътрешните разплащания между операторите, между фирмите, дори ако потребителите банките не плащат. Е, трябва да сме наясно, че комисията има подкрепа, дава подкрепа за тази политика. Има нови компоненти за трилога така че се надяваме да решим проблемите, да имаме е, оператори, с които предлагат изгодни услуги с ниски цени, нисък пренос на данна, данни. Е, може да има някакви ограничения за потребителите. Да речем, не можете да пътувате с 300 е, гигабайта потребление в Европа. Това това е по отношение на потребителите за цените, зная, че комисията посочва актуална информация и ще предостави техническа информация и подробности на трилога другата седмица. Така че от към техническата страна е, всичко е наред. Е, трябва политически да решим на къде вървим и е, как да действаме на пазара. Говорим все пак за частен пазар с частни оператори, а ние ще ценоопределяме. Но политическата амбиция и готовност е на лице има добра това е поредна добра база за единния пазар. Това ни поставя в добра светлина и пред потребителите. Те ще видят един едно конкретно проявление на Европейския съюз, който не се спира пред национални граници. Така че е, гражданите ще оценят възможността да преминават от оператор към оператор пред националните граници. Сега председателят госпожа Гомпола Натри, е, не виждам други желаящи да вземат думата. Господин Ташеновски, вие сте докладчик в Сянка, ако искате, имате две минути да направите изказване. Благодаря. Госпожа докладчика много добре информира за първата ти странна среща. Вярно е, че комисията постави въпроса за обслужването и обмена на данни. Искам да изкажа своето одобрение за работата на госпожа докладчика в тристранния формат. Нека да видим как ще се развият позициите. Крайния срок наближава, така че ще трябва да намерим компромисни решения. Сега вече на ход е комисията, но мисля, че ние ще бъдем в състояние бързичко да приключим тристранните преговори защото целият този проект има крайен срок. Още веднъж благодарници, благодарности към докладчика. Благодаря господин Шановски, казва председателя, както каза и госпожа докладчика. След, е, в средата на, на 17 януари ще бъде следващото заседание, тристранно заседание. Ще чакаме 18 поправят ме от залата, така че за 18 ще очакваме е, актуална информация по този толкова важен въпрос, важен за целия Европейски парламент, но особено за нашата комисия ИТРЕ. Е, така че дано имаме късмет е, е, да се надяваме другата седмица да имаме решение. С това приключваме информацията за роминга. Сега системата за търговия с емисии, където аз съм докладчик, така че и аз сега трябва да се побера в 3 минути а дори пет, но аз ще бъда по-кратък. Становището ни бе гласувано на 13 октомври, прието от правните служби. Е, резултатът е положителен и аз имам мандат да представям ИТРЕ в преговорите. За мен бе важно да постигна балансирано становище с ясен сигнал към ЕНВИ, комисията ЕНВИ, Европ... заинтересованите страни в Европа. За нас беше много важно да работим в духа на крупен компромис и може би си спомняте, че бързичко стигнахме до въпроса, защото се постигна съгласие между НП, е, социалисти, демократи, Екара и Алде, които ни подкрепиха, и другите политически групи подкрепиха определени части от компромисното предложение. Няколко пъти преговаряхме с Енви. Те вече потриват ръце и чакат да работят с нас, тъй като и нашата позиция е среща подкрепа в НВ и това проличава при гласуването по отношение различните схеми за финансиране, разработени от нас, са отразени много добре в доклада на НВИ два важни въпроса и в символично отношение и чисто статистическо а, участието в търгове и постигане на баланс, ние всъщност прокарваме гласуваното от нас решение. За изтичането на въглерод е, общо взето постигаме съгласие за допълнително създадения от ИТРЕ е, фонд за компенсации. Също сме дали съответно. На информация. За показателите има по-обща картина и е, е, постигнато съгласие, което е свързано с предлагане от нас плосък, плоска такса, flat rate, но пости, е, Енви мисли в същата посока. Ние постигаме успех в нашата позиция. Моята лична цел беше да постигнем приемлив за всички текст, който да срещне подкрепа. Радвам се, че в крайна сметка постигнахме резултат в последния момент, но споразумение се получи в светлината на това новата Европейската комисия излезе с нови предложения, за да няма припокриване и добриване различните пакети, които се отнасят и до земеползването и за търговията с емисии и другите въпроси. Е, много е важно да имаме яснота, за да не се въртят едни и същи цифри в различни статистики и тъй като всичко това засяга европейската индустрия, разчитаме съвета не само да намери решение, но и да даде ясен сигнал към бизнеса в Европа. Очакваме информация от секретарията на ЕНВИ, но ние вече говорихме с нашия секретарият и както знаете ще се опитаме в другата седмица Страсбург ще бъде доста натоварено, но ще се опитаме да съберем максимален брой докладчици в Сянка, поне от четирите политически групи, формиращи мнозинство, за да видим дали има интерес към промяни и а, през, с комисията и тре ще влезем в пленарна зала. За сега няма подсказки в тази посока, но искам да се спази реда. Това е от мен за СТЕ. Някой желая ли да вземе думата? Е, извинявайте. Става дума за един много важен доклад. Първо искам да ви поздравя в качеството ви на докладчик. Становището на ИТРЕ е много важно в случая и важното е също така, че си сътрудничим и с НВ по член 54. Трудно беше, защото в миналото СТЕ попадаше изцяло в обхвата на НВ. А тук, тук до голяма степен това е и в нашите правомощия. Ние сме отговорни и пред промишлеността, бизнес, общността, малките и средни предприятия. Така че аз ви поздравявам за сътрудничеството ви с Комисията по околна среда. Не само за работата ви тук в нашата а, комисия. Важно е да внесем някои изменения, защото те ще бъдат подкрепени и се подкрепят от а, голяма част от а, членовете на И 85% от а, нашите членове подкрепят а, консенсуса, са да можем наистина да покрием всичките си ангажименти а, е, по силата на споразумението от Париж, като същевременно обаче не а, е, задушиме нашите предприятия и нашите а, е, нашата индустрия. Така че е много важно да внесеме важни изменения, които да са в този дух. Благодаря ви, благодаря господин Бусек. Ще се върнем към това, казва председателя. Ще говорим с колегите. Но разбира се, има, има, има възможност да се внесат подобни изменения, господин Тушиновски. Благодаря, господин председател. Аз а, искам да изразя становището на ЕКАРЕ. Първо да ви поздравя за направените усилия. Знам, че има някои пропуски в становището по СТЕ. Знам, че е трудно да се постигнат компромиси. Много често но ви поздравявам за това, че в ви взеха предвид нашите забележки. Господин Пусек е прав. Последният етап по приключването на работата ще бъде от огромно значение и нашите становища по някакъв начин трябва да бъдат консолидирани тук не, наистина а, постигнахме съгласие, но не беше лесно да се постигнат компромиси, така че е важно и нашите е, изменения да бъдат отразени в е, окончателното е, гласуване. Така че важно е да се да, да не пренебрегваме а, интересите на нашите индустриалци, на индустрията в Европа. Ние понякога сме много по-чувствителни към техните проблеми, отколкото в комисията ЕНВИ, но при всички случаи а, се радвам, че има сътрудничество, нещо, което не винаги е било така. Благодаря и на двама, двама ви. Вие от, правихте много ясни сигнали на докладчиците в Сянка. И при всички случаи на следващ, следващата седмица по време на заседанието ще повдигна въпросите, които бяха повдигнати от господин Босеки Тушеновски. И струва ми се, че в крайна сметка сме тръгнали в правилна посока мисля, че наистина някои от темите, които бяха обсъждани в последно време, намират развитие. Наистина вървиме в правилната посока и е необходимо, разбира се, всичко да резултатите да бъдат удовлетворителни за всички. Така, минаваме сега към точка 11. Разни. Никой не иска да вземе думата по точка разни. И точка 12. Следващата ни заседание ще бъде на 25 януари от 9 до 12.30, от 15 до 18.30. Същото въжи и за 26 януари. Отново честита нова година и до следващото заседание.